Председателският съвет днес сутринта взе решение за отдаване на наградата Сахаров 2015 година. Искам да съобщя, че председателският съвет тази година иска да даде наградата на Саудо-арабския блок Раиф Кадави. Уважаеми дами и господа, благодаря на парламента, благодаря за подкрепата за това решение. Днес мисля, че може да кажем, е, казусът на господин Бадауи е много специален. Той е един много смел човек. Според мен, той е човек, който може да служи за пример. Човек, който е наказан с една от най-жестоките наказания в тази страна. Е, наказание, което може да се окачестви само като брутално мъчение. Аз е, се обръщам към Саудитска Арабия, към краля, да помилва господин Бадави и то веднага. Връзките между държавите членки и органите на Европейския съюз с нашите страни партньори зависят също от това фундаменталните човешки права да се спазват в страните партньори. В казуса на господин Бадауи човешките права са потъпкани. Затова днес се обръщам към краля да прекрати наказанието, да освободи господин Бадауи, да може да осигури възможност господин Бадауи да отиде при своята жена и през декември да може да присъства тук на, на своето награждаване. Благодаря ви. So, И така, уважаеми колеги, продължаваме с дневния ред. Госпожа Кораца Билт иска думата. Uh, Господин председател, вчера повдигнах въпроса за така нареченото гласуване от страна на призраците. Става въпрос за проблем свързан с госпожа Марин Люпен – Искам да информирам залата за резултатите от разследването. Искам да благодаря на службите на парламента за техния професионализъм и бърза реакция. Призовавам председателя да използва в пълна степен членове 166 и 177. Там се казва, че гласуването се извършва лично и всеки депутат носи отговорност за своя вод. Благодаря. Zu dem Vorfall bekommt das Wort Madame Le Pen. Госпожа има думата. Господин председател, в моето отсъствие вчера господин Вебер неоснователно ме обвини за нещо, по което съм изцяло невинна. Господин Вебер направи две грешки. Първо, че се отнесят клеветнически към мен, без никакви доказателства. Какво доведе до този театър вчера? Знаете, че десетки депутати поставят картата си в машините в началото на заседанието и ги изваждат в края на заседанието. Колегата ми Дюгра е пример за почтенност. Аз излязох за няколко секунди. Той е извършил четири гласувания в мое отсъствие. Е sans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 Аз напуснах залата за няколко секунди и той е действал кавалерски и вие правите от това голям въпрос. Аз, господин председател, ще внеса жалба срещу господин Вебер за неговите неоснователни обвинения срещу мен. Майне Damen и Herren, das тема war heute гегенстанд. Уважаеми колеги, днес председателският съвет се занима с случая. Господин Вебер има думата. Президент, Господин председател, уважаеми колеги, човек просто не вярва на, чу... на ушите си, когато слуша госпожа Люпен. Госпожо Люпен, ние знаем, че имате съвсем различно чувство и понятие за демокрация. Това го знаем. Но се опитваме да ви помогнем, да ви покажем какво е демокрация. Ние имаме демокра... мандат, дадени от нашите избиратели. Това е нещо свято. Когато имаме нещо свято, като този мандат, госпожо, колежке Люпен, моля, изслушайте ме. И така, а, този мандат е свят и този мандат не може да бъде отстъпен на друг. В някои държави членки една, едно такова деяние е наказателно деяние. Това е... То, за това деяние можете да бъдете подведена под отговорност. В този случай това не е така. Ние обаче смятаме, че е, мандатът е свят и ние смятаме, че президентът има право да предприеме всякакви правни мерки против вас, защото вие в момента сте конфронтирани с един истински скандал. Meine Damen und Herren, Дами и господа, тази сутрин този казус бе обсъден в председателският съвет. А, сега ще има разследване, ще има проучване. Госпожа Кораца Билт може да е сигурна, че във всички случаи ще бъдат спазени всички процедурални правила. Дами и господа, имате ли възражения?